Съвета е също така на противоположно мнение. Но има, има и правен проблем, проблем свързан с правното основание. Трябва ли това да бъде финансово в регламента или някакво данът и ня, някакъв данъчен а, подход. Така че трябва да видим какво да бъде правния, какъв да бъде правния подход, който в последствие ще може да деблокира политическото раз, разногласия. И има държави членки, които не желаят а, да предприемат тази крачка, тъй като може да се сблъскат с а, проблеми. За това ми се струва, че трябва първо да намерим правно решение преди политическо. Благодаря, господин Песписил. Господин Гарсия Дебланко, две минути. Muchas благодаря, господин председател, госпожо министър, дами и господа. Едно голямо предприятие, което действа в е, Европа, най- стабилния пазар, където има политическа стабилност и така нататък. Трябва да се отчита колко души на е наело, кой работи за него, каква е неговата структура, какви са печалбите, какъв е оборота. Нищо не знаем от всичко това а, отгор, а когато някой от това предприятие публикува някаква инф, информация, ами ние се хващаме за главата. Netflix миналата седмица публикува а, своите, своята дейност. Оказа се, че имам над 5, милион, 5 милиарда и 500 милиона а, е, оборот, в, а в моята страна е, тази, това предприятие е платило 300 000 евро данъци за милиарди дейност. Така че това е абсолютно недопустимо, ако искаме нашият модел да бъде устойчив. Така че трябва да се намери начин да се е, бди, да се плащат данъци там, където се генерират печалбите. Това е в името на, нашот, на, нашот, е, на нашия единен пазар. Така че не можем ние да позволиме на наши предприятия да се държат е, като хищни зверове в страни на третия свят. когато говориме за това, не говорим за нещо теоретично или нещо виртуално, говориме за основата на нашата демокрация. Ако не, не, не, не може пред, пред, пред правителствата да не могат да е, откликнат на очакванията на своите граждани и да си затварят очите пред е, измами и заобиколки на закона. Благодаря, господин Гарсия Дебланко, господин Гарсиано. Сеньора министра, е, Госпожо мин, министър, това, което искаме ние тук в момента е нещо просто, което трябва да може да се постигне много лесно. Искаме прозрачност. Искаме да знаем колко се плаща, къде се плаща. Искаме информация. Искаме да, искаме да знаеме колко, а, как се облагат данъчно големите предприятия. Без тази информация просто не можем да решиме тежки проблеми в Европа. Не можем да си възвърнем доверието на европейските граждани. Ако, ако не сме в състояние да решиме този прост проблем, има предприятия, които не плащат данъци и има правителства и страни, които им помагат в това дело. Така че не, ня, няма, няма никакви преговори с а, съвета. Въпреки, че сме подали и а, сме излезли с резолюция, трябва незабавно да се предприемат мерки за решаване на този проблем. Благодаря. Госпожа Халтала има думата. Министър, Уважаема госпожо министър, мисля, че вие Бяхте там, когато беше включено следното изречение в полботната програма на философско председателство. Цитирам. Финландия ще подкрепи усилията за борба с данъчните обежища, както в Европейския така и по целия свят, да се гарантира, че корпоративните печалби се облага данъчно веднъж и по прозрачен начин. Благодаря ви за тази промяна в политиката, която дава възможност сега на Финландия да преодолее блокажа, като сме изправени вече от няколко години по това предложение. Държа също да отбележа, че този петък вие като председателство имате великолепната възможност да сте на висотата на тези чудесни думи, записани в програмата на вашето правителство. Европейския парламент разчита на вас. Моля ви, преодолейте този покаж в съвета. Ще си спечелите много приятели, както тук в Европейския парламент, така и отвъд него. Ще се добре също така, че държавите членки, които може би все още са против предложението, засрамете се. Срамно е, че Европейски парламент трябва да припомня на е, съвета, че трябва да си свърши работата и да приема решение на първо четене. И тъй като Финландия е пионер на прозрачността, ще е много важно вие да публикувате резултатите от работата на работната група в Петър, включително и каква е била позиция на всяка държава членка оценка по тази толкова важна тема. Благодаря ви. Благодаря. Господин Фебер, благодаря, уважаеми колеги. Мисля, че е жалко, че днес водим този дебат, защото съветът е взел една позиция, която е доста странна. Ние имаме докладване по държави за финансови институции и не настъпи краят на света. Напротив, прозрачността доведе до това някои бизнес модели на банките да бъдат поставени под въпрос. През последния мандат търсихме балансиран компромис, за да защитим интересите на на обществеността и интересите на предприятията. Искахме да ги усъвместим. Ето, в крайна сметка, в петък ще има заседание на работната група. Това е един добър резултат. Но това, което чуваме от съвета, не е обнадеждаващо. Затова, госпожо министър, окажете натиск върху държавите членки, да може да се споразумеят върху съдържанието, а не да мислят за правното основание, защото данъчните оазиси трябва да бъдат Тяхното функциониране трябва да бъде преустановено, особено данъчните оазиси, които все още функционират в Европейския съюз. Разчитаме на вас. Благодаря, господин Фербер. Господин Велкен има думата. <clears throat> Уважаеми дами и господа, госпожо министър, вие говорихте за напредък в съвета на Европа, но аз не го не виждам този, този напредък. Няма напредък и по отношение на публичното докладване по държави, независимо от всичките финансови скандали. Прозрачност при данъчното облагане е ключово за прекратяване на, на укриването на данъци. И тук мултинационалните компании също трябва да бъдат обхванати от правилата. През последната година НП се противопостави на един подобен дебат през миналия мандат. Затова радвам се, че днес нашето общо заключение е, че съвета трябва да се задейства. Ние като социалисти заставаме за тази позиция. Германия много често се противопоставя. Зато това трябва да си го признаем. И трябва да се говори изрично с господин Алтмайер. Олаф Шолц и другите министри социалисти са за тази тема. Благодаря, господин Коварик. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, това предложение засяга големите многонационални предприятия. Целта му е да се увеличи прозрачността и да се а, възпрепятства прехвърлянето на печалби. Това е важно не само за местните а, вла, а, регионални власти, но и за МСП, които, не, които няма тази възможност да разпръсва данъчно облагане в няколко юрисдикции. Действително, трябва да се е, облагат данъчно печалбите там, където се осъществяват. Трябва също така да се подобри прозрачността в контекста на цифровата економика. Има всеобщ консенсус, че настоящата ни данъчна рамка за данъчно облагане не е приспособена към цифровата економика, защо трябва да променим правилата и да отразим напредъка. Европейския съюз може най-ефикасно да се справи е, с притесненията, свързани с агресивното таксо данъчно планиране с единство, не само по отношение на вътрешния пазар, но и на международно равнище. Благодаря ви. Благодаря, господин Гигол, за минута и половина. Благодаря, господин председател. За мен една от големите загадки е защо в Европа мнозинството от държавите членки оставят голяма част от техните доходи да, постънат, да потънат в данъчни оазиси. Те спокойно, още преди години можеха да се противопоставят на тази ситуация. Това не е честното конкуренция, това не е честното данъчно облагане. за, от три години има предложение за прозрачност – при публичното докладване по държави. 2016 година комисията направи това предложение. През 2017 година парламентът одобри това предложение. Имаше и някои изменения. От тогава обаче това досие стои в съвета. И правителствата всъщност се противопоставят на напредъка. И тук не става дума само за някои данъчни оазиси. Тук става дума и за Германия. Олаф Шолц каза, че той е за тази мярка. Дали това е така, ще се види този петък. Този петък ще се срещна държавите членки и ще видим дали голямата коалиция в Германия ще промени своята позиция. Много се надявам на това, защото наистина имаме нужда от мерки против данъчния дъмпинг. Благодаря. Господин Караш има думата. Уважаеми дами и господа, ясно е това, което чухме от господин Юнкер – какво трябва да се направи, знаем. Но блокадите се крият в държавите членки, в отделните партии, които се профилират против Европа и разпродават нашето бъдеще. Това не е честно, това е безотговорно и не е справедливо. И за това става всъщност дума. Става дума за публично докладване по държави, да има едно такова задължение за всички. Трябва да се осветлят данъчните трикове. Така ще постигнем данъчна справедливост. Ние доказахме, че това, че тази че тази инициатива на докладване на подържави функционира. Има 628 милиона евро печалба генерирана в държави, където големите концерни нямат нито е, един служител. Какво искаме в такъв случай да крием? Трябва да се погрижим за повече отговорност, справедливост и по-малко блокади. Ние сме за по-добра по-добро функциониране на Европейския съюз. Това очакват гражданите от нас. Благодаря, господин Фернандеш. Благодаря, господин председател. Пла... Пла... Платформата, с... кои... която а... а... се спомена преди малко, Netflix, в а... тази седмица е, излъчва един нов филм с Мерил Стрип и Антония Бандерас. Начина по който може да се избягва плащането на, дан, на данъци и всички трикове, които могат да се е, прилагат. Е, и представете си, тук трябва да се запитаме кой финансира такива филми и също времено не плаща данъци в европейските езици. Сега ще роля, ролята на данъците в економиката са нещо, е нещо ясно и всички сме съгласни с това, че не може да бъдат избегвани в никакъв случай. От друга страна, предприят, предприятията трябва да публикуват информация за всички тези неща, без това да поставя никакъв проблем. И тогава как да разбираме, че три години е, нищо не става, че съвета не е направил нито крачка напред в а, преговори, преговорите. А, много е много е тъжно, че нищо не става. Трябваше поне да има едно заседание, за да се опитаме да започнем преговорите. Так, така че очаквам от финландското председателство да направи всичко, за да могат тези преговори наистина да станат действителност. Благодаря, господин Фернандес. Господ Жав Карлсбрух. Хер Талман, транспарант. Благодаря, господин председател. Прозрачността, справедливостта и правилата. Това са стълбовете на едно справедливо общество. Това е предварителното условие за доброто функциониране на вътрешния пазар. За тази цел ни трябват ясни правила, на които да се ослани и обществото. Агресивното данъчно планиране обаче подкопава доверието и нелоялната конкуренция също. Това са неща, които са особено вредни за малките и средни предприятия. Ето защо е много важно да защитим здравословния контрол. В противен случай нямаме база за демокрация и благоденствие. Трябва да покажем, че може да се справим с проблема. Трябват ни правила, които да въжат за малките и за големи предприятия във вътрешния пазар. Благодаря. Госпожа Туса има думата за една минута. Мерси. Благодаря ви. Скъпи колеги, няма как да има справедливост или е, справедлива Европа без данъчна справедливост. И да, избягно данъчни обладъци са отрова. Над а, 1000 милиарда евро губи Европейския съюз от неизплатени е, данъци. Това е размерът на финансирането на системите здравеопазване държави членки. Как може да кажете, да твърдите, че няма а, е, пари за борба с измененията в климата, що могат да се купят такива средствия? Отрова и е, защото избягването на, данъчни, на, на данъци и парите, които не се плащат, се използва за финансиране на организираната престъпност и терористичните организации, така че няма как да твърдим, че се борим с тези организации без да се борим активно срещу източници на тяхното финансиране. Стига толкова. Крайно време е държавите членки да одобрят тази директива, която е първа стъпка напред към край на безнаказаността и към справедливостта. Благодаря ви, госпожа Тосан. И в рамките с потенти изказвания давам думата на господин Белка. Благодаря ви. Толкова много беше казано, че искам да добавя само следното. Темата, която обсъждаме днес, е много по-важна от прозрачността на конкуренцията на пазара и економиката като цяло. Тук говорим за връщане на доверието на нашите граждани. Всъщност, в а, предизборната компания, кампания за европейските избори, предполагам, че всички пледирахме най-накрая да се намери решение на този проблем. От 2017 година насам е блокирано предложението. Още тогава ние го приехме. Така че, само ще ви кажа следното. Докато ние проповядваме данъчно по същото Европейския съюз, ние сме много далеч от а, тази практика. Съветът а, блоки блокира приемато предложението. Три председателства, ако не и повече, блокираха това предложение, така че ще се обърна към финландското председателство. Вие може да сте истинският лидер, да постигнете истинска промяна в съвета и в цяла Европа по това досие. Крайно време е да съпъстваме думите си с дела. Благодаря. С това приключваме спонтанните изказвания. В заключение госпожа не има думата. Дами и господа, благодаря много за тази дискусия, за приноса ви към нея. Отбелязах си вашата загриженост и ще информирам колегите в съвета за това, което ви тревожи. Нека да кажа няколко думи. Колкото до данъчната прозрачност в Европейският съюз, обхвата на автоматично обмен на информация от съответните органи беше разширен на пет посред поредни пътя – през 80-та година. В момента всички тези ор- органи получават а, и ще получават информация от 2018 година. От 2020 година вече ще има а, допълнителни мерки, но Бих искала да подчертая, че финландското председателство би искал да направиме крачки напред и правиме всичко възможно. Затова можете да бъдете сигурни, че а, и ние искаме да напреднем по това досие колкото може по-бързо. Така че ще направиме всичко възможно за постигане на този напредък. Също времено, както вече споменах, ще ви информирам незабавно за всичко случило се и за всеки напредък постигнат в съвета. Благодаря ви за това важно и навременно обсъждане. Благодаря, госпожо министър Тупорайнен. С това приключваме дебата. От 6 политически групи имам предложение за резолюция към този дебат. Дебата и резултатът ще се гласува в четвъртък. Утре ще продължим в 9 часа. Дневният ред е публикуван и може да бъде намерен на интернет страницата на Европейския парламент. С това закривам заседанието. Желая ви добър апетит за всички, които още не са вечеряли.